За тази цел всички групи трябва да са съгласни. Всички групи ли са съгласни, тъй като имаме нужда от политическо споразумение, за да можем да внесем ревизиран вариант без, без съображенията, госпожа Викстриом. И у името на моята група искам да се присъединя към направените предложения с един коментар обаче. Когато се постигне споразумение, ние създаваме прецедент за в бъдеще. Тоест, постига се съгласие и след това нещата се преразглеждат. По този начин ще постигаме споразумение и след това ще ги преразглеждаме и ще ги променяме. От години работим по този пакет и сега, когато всичко е готово, в този случай приемаме това, което се предлага, но то не е, доб... не е пример, който следва да спазваме в бъдеще. Правилото трябва да бъде да се придържаме към това, по което сме се договорили. Това оставя лош вкус в устата. Да, разбирам какво искате да кажете, защо. Ето защо аз изразих лично възражение. крайна сметка, ние бяхме доволни, че в крайна сметка стигнахме до края на тези толкова продължителни преговори. Но права сте, че това не бива да бъде прецедент. Но ще приемем ли политическо решение да приемем вариант без преамбила? Чухме, че това не е технически въпрос. Господин Енгел, разбрах, че искате думата. Госпожа Келер. Благодаря. Съгласна съм с господин Викстрюм. В конкретния случай нямаме възражения, но имаме принципно възражение и може би трябва да направим едно изявление, че не искаме това да бъде прецедент. Разбирам Нека да внесем в пленарната зала преразгледан, променен вариант без преамбюла. По този, така ще се съобразим с постигнатото политическо решение. Госпожа Гиом. Господин председател, е, напълно съм против е, начина по който протича тази дискусия и то точно преди гласуване. И наистина искам да подчертая факта, че когато това беше споменато дълги години, е, се водеха много тежки дискусии, блокирани често, но смятам, че този тип метод е, не може да бъде прият. Така че нека този път е, да направим каквото трябва да се направи, но е, не може да има дестабилизираща дейност по този пакет, защото трудно беше постигнато съгласие до този момент. Съгласни сме с това. Постигнахме политическо съгласие, ще действаме по този начин и ще представим е, другата седмица на пленарно заседание измененията. Благодаря, господин Гео. Electronic... Нека сега да преминем към гласуването. Имаме електронно гласуване, господин Енгел. Съвсем накратко, господин председател, извинявам се, че задържам заседанието, но разбрах, че на заседанието на координаторите накратко е била спомената дискусията За посещението на делегацията в Гърция нямаме доклад от делегацията. Доколкото разбирам, темата следва да се обсъди на следващото заседание на Либе. Аз също бях член на тази делегация и смятам, че е добре докладът да бъде изготвен преди да започнем обсъждането крайна сметка, ако нямаме доклад, по-добре да отложим. Това е моето желание. Можем да обсъдим темата и малко по-късно, при положение, че забавянето вече е толкова голям. Председателя, да, именно за това малко се забавихме с заседанието на координаторите. Това бе последната тема, която обсъдихме докладът може да бъде представен още утре. Секретариатът пое тази отговорност. Така че докладът ще бъде готов много бързо. А сега нека да преминем към гласуването. Има няколко теми, по които ще гласуваме. Първо точка четвърта. Атаките срещу информационните системи и отмяна на рамковото решение на съвета. Докладчикът е госпожа Моника Холмайер. Нека да ви припомня, че това е една от темите, по която имаше замразяване на някои въпроси, свързани с Шенген. Сега напредваме лека по лека по този въпрос. Това е първото гласуване по темата. Не забравяйте да използвате електронните си карти. Разполагате ли се списките за гласуване? Ако да, нека да гласуваме. Първо по компромисния текст. Изменение 129. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега по текста като цяло. А именно страница 9. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. 36 гласа за, 8 гласа против, 0 са 0 въздържали се, приема се. Докладът се приема. Поздравление на госпожа Моника Халмайер. А сега да преминем към следващия доклад. Изменение на Кодекса на шенгенските граници и на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. Колегата Папа Николао е докладчик. Искате ли думата? Просто исках да благодаря на докладчиците в Сянка, на секретарията, на комисията, на съвета. Преговорите вървяха добре и е, плодотворно. Добре, нека да преминем към гласуването. Докладчикът предлага да гласуваме анблок по компромисен текст. Е изменен. За. Против. Въздържали се. Приема се. В такъв случай преминаваме към крайното гласуване по текста електронно, моля. Заповядайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Благодарим на господин Папа Николао. А сега нека да преминем към разискването. Предстои общо разискване по точка 6 и точка 7, в която става дума за споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица. Докладчик по темата е колегата ни Мария Габриел. И точка 7. Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз ще обсъдим проекта от докладите по двете споразумения. Давам думата на госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Драги колеги, като начало искам да подчертая голямото значение на тези два доклада, защото за първи път в Европейския парламент ще се водят преговори с е, държава от АКТБ и Европейския парламент. Радвам се, че Европейския парламент ще се е, произнесе по сключването на такива споразумения с Кабо Верде и Европейския съюз. Като начало нека да изложа накратко историята на взаимоотношенията. Има а, е, споразумение за партньорство, така нареченото споразумение от Котону, както и споразумение за партньорство и специалното сътрудничество между Европейския съюз и Кабо Ведре. Европейския съюз се е ангажирал с взаимоотношения много по-задълбочени с Кабо Верде, така че да се развива стабилността, сигурността, устойчивото развитие, борбата с бедността и отчитане на културата и на изграждане на общество на познанието. Също така трябва да подчертаем, че тази държава е демократична и стабилна, Кабо Верде отстоява принципите на демокрация, зачитане на правовата държава и правата на човека. През 2007 година комисията прие съобщение за бъдещето на взаимоотношенията между Европейския съюз и Кабо Верде. Комисията отчита а, особеното място, а, което заема тази държава и споделените общи а, ценности. Също така високите норми и политики, които се прилагат в тази държава, ни дават основание да продължим развитието на нашите връзки. И в този контекст процеса на задълбочаване на връзките, на взаимоотношенията със сигурност ще допринесе за по-голямото зачитане на свободите и е, човешките права в тази държава. Така че аз предлагам е, на вашето внимание две споразумения за е, обратно приемане на законно пребиваващи лица и за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване. Аз подкрепям сключването на тези две споразумения, които трябва по едно и също време да влязат в сила, така че да се разширят извън рамките на Европейския съюз тези връзки. Това е значителен етап, бележещ напредък в взаимоотношенията между Европейския съюз и Кабо Верде и също така имат огромно процедурно и политическо значение това ще бъде силен знак от страна на Европейския съюз. Искам да подчертая също така факта, че тези две споразумения имат огромно регионално значение и ще допренесат за усилията, които полага Европейския съюз за развитието на връзките с другите държави от АКТБ. Нека сега да се спра на двете споразумения – по отношение на а, е, споразумението за улесяване издаването на визи за краткосрочно пребиваване, а, е, това а, е, трябва да стане на абсолютно реципрочен принцип за престой не надхвърлящ 90 дни е, за е, период от 180 дни. Освен това се предлага въвеждане на упростени, облегчени условия на тези визи е, с 5 годишен срок на валидност за членове на официални делегации, както и едногодишен срок на годност, на валидност за представители на научните среди. Предвиждат се също така и е, издаването на визи, ако за по-дълъг период или за е, много кратно, е, многократна виза, е, ако лицето отговаря на конкретни условия. Споразумението е, също така е, предвижда е, освобождаване от такси за ученици, студенти, младежи до 25 годишна възраст, участници на семинари, конференции, също така за всички подали заявление за виза могат да ползват облегчение и такса до 30 евро. А що се отнася до а, тези лица, които не могат да напуснат а, по форс-мажорни причини, съответната територия се предвиждат също такива облегчения. А за тези, които притежават а, дипломатически а, паспорт или служебен, или а, пък а, на които е а, бил откраднат а, документа за самоличност. По е, второто споразумение, споразумението за реадмисия, задълженията, свързани е, с е, тези мерки, се прилагат е, за гражданите на съответната държава, както и от трети страни. Е, обхващат и членовете на семействата, е, непълнолетните деца. И всички а, тези, това искане трябва да се формулира писменно. Също така искането за обратно приемане на граждани на трета държава и на лице без гражданство трябва да се представи в рамките на два работни дни, ако лицето подава този документ съобразно ускорената процедура и в рамките на 8 календарни дни а, е, при обичайната процедура. Важно е също така да се подчертае, че споразумението за обратното приемане на законно прибиваващи лица съдържа части посветени на транзитните операции, на необходимите правила в областта на защита на данни, на позиционирането на споразумението по отношение на други задължения в международен план и директивите на ЕС. Също така се отчитат специфичните случаи на Дания, Обединеното кралство и Ирландия в преамбилната част на споразуменията и в две съвместни декларации, приложени към споразумението. Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместната декларация към споразумението. И е, накрая нека да направя няколко е, препоръки. Изразявам силното си желание за това Европейският парламент да участва и да бъде информиран относно откриването на преговорите и тяхното развитие с оглед на подписването на такива споразумения. Също така препоръчвам Европейския парламент да наблюдава прилагането на тези споразумения и също така да се включи и да участва в е, структурата, проследяваща прилагането, а именно съвместния комитет за управление на споразумението. Също така насърчавам е, Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения. Приканвам Европейската комисия да информира Европейския парламент на всички етапи за резултатите при изпълнението на споразуменията съобразно принципа на доброто сътрудничество между институциите. И в заключение искам да изразя а, е, молбата си, подкрепата да е, бъде подкрепен този доклад. Благодаря, госпожо Габриел, за този е, доклад, а сега на докладчица в сянка. So, here we see... Благодаря. Ето, отново разглеждаме две споразумения като съвместен пакет. Едното е за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица, другото е за визите за краткосрочно пребиваване. Нямаме обаче задължение да разглеждаме подобни споразумения заедно като пакет. И тук искам да изразя възражението на групата на зелените срещу този подход. В този случай ние сме против споразумението за реадмисия. Искам да ви припомня, че Кабо Верде не е страна по конвенция 51 на ООН за беженците. Затова ние, като демократична институция, не би трябвало да подкрепяме едно споразумение за реадмисия в тази държава. Разбираме, разбира се, подкрепяме споразумението за улесняването на издаването на визи, но не можем да подкрепим споразумението за реадмисия. Също време, искам да изразя а, благодарност към докладчика за положения труд, въпреки че не сме съгласни с един от докладите. Представителите на комисията имат ли желание да направят коментари? Заповядайте. Well, thank you, Mr. Chairman. Um, on behalf... Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да благодаря на докладчика за пълната подкрепа, която тя дава за подписването и ратифицирането на тези две споразумения, които вървят в пакет. Влизането в сила на тези споразумения ще бъде още една крачка напред в а, а, вече близките отношения между Кабо и Европейския съюз. Така ще се улесни мобилността, ще се създаде повече възможност по-голяма възможност за контакти между хората. По въпроса за съвместните комисии и за евентуални бъдещи споразумения за улесняване на издаването на визи. Готови сме да разгледаме темата, но трябва да се запази институционален баланс. Това, което е ясно тук е, че комисията ще следи нещата много внимателно, ще участва в преговорите и ще информира парламента за тяхното протичане, резултати и какво се случва след като влязат в сила тези споразумения. Това е общият ни подход към всички споразумения за улесняване на визите. И с правната си служба ще разгледаме въпроса за това дали Европейски парламент би могъл да участва на заседанията на смесените комисии във връзка с нови, е, следващите споразумения за улесняване на визите. Давам думата на а, е, колегата си, за да даде някои разяснения по отношение на споразумението за реадмисия. Мога ли да добавя само един коментар по въпроса за реадмисията. Връзката между двете теми, първо. Разбира се, това е въпрос на избор, включително и на избор и ам, от страна на Каво Верде. Но също времено искам да ви припомня, че влизането в сила на споразумението за улесняване на издаването на визи зависи от влизането в сила на споразумението за реадмисия. Ако то не бъде ратифицирано, тогава и второто споразумение няма да влезе в сила. След това, по отношение на Женевската конвенция, доколкото ние сме информирани, проток... Кабо Верде се е, е присъединила към протокол 67. Това, разбира се, не засяга международните а, ангажименти на всяка една от двете страни, включително и принципа на нон-рефулмон. Благодаря, господин председател. От името на председателството и на съвета бих искал да кажа, че приветстваме подписването на тези споразумения. Съгласни сме с комисията, че е важно те да бъдат разгледани съвместно. Точно така сме работили с тях през цялото време, така че насърчавам а, да бъде прието тяхното обединение в един пакет. Това е много важен момент. За първи път страна от АКДБ подписва подобно споразумение, така че много се надяваме тези споразумения да. Госпожо Габриел, вие имате последната дума по този дебат. Е, благодаря на госпожа Данок, както и на представителя на председателството за това, че изразиха своята позиция, е, но бих искала да бъда информирана повече по е, сроковете и самата процедура. Важно е това да бъде прецизирано сега, за да знаят колегите какъв вид изменения могат да внасят и в какви срокове, защото все още не разполагаме с тази информация. Да, ще е, кажа това. Only... Крайният срок за подаване на изменения е 13 юни. Само процедурни изменения се подават и са допустими и е, гласуването се предвижда за 8 или 9 юли. И така. Крайният срок за подаване на процедурни по своето естество изменение е 13 юни. Благодаря. Благодаря много за това, че участвахте в тази дискусия за споразуменията за Кабо Верде. А сега нека да преминем към точка 8. Наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Frontex. Докладчикът е колегата Карлос Коелио. Това е тема, която вече е била обсъждана преди години. Комисията настоя за процедура по комитология. Парламентът сметна, че това не е подходящо. И имаше дело в Европейския съд, което беше спечелено. Комисията сега направи ново предложение и тук ще изслушаме доклада на докладчика господин Коелиус. неговите коментари. Заповядайте, господин Коелю. Кому acabou дизер? както самият вие казахте, този, това досие е свързано с дело спечелено от парламента пред Европейския съд. за да постанови че ние сме прави и беше отменено решение на съда. Комисията сега представя регламент, което да замести предишното решение. Съдът реши, че решението ще остане в сила до приемането на регламент. Съдът каза, че срокът не... Съдът определи като а, срок а, разумен срок, без да уточняват. При всички случаи а, трябва максимално бързо регламентът да замени решението. Мисля, че всички ние сме наясно с съществуващите различия между държавите членки при тълкуването на международните разпоредби на морското право. Това създава на несигурност, която влияе върху ефективността на морските операции, координирани от Frontex, води до занижено участие от държавите членки, особено от гледна точка на ресурсите. Това компрометира необходимата солидарност а, за защита на морските граници. По тези причини вярвам, ще се съгласите, че имаме нужда от ясни правила за наблюдението на външните морски граници имаме, нуж... имаме нужда от координация на операциите от Frontex. Frontex показа, че извършва дейност, която е полезна за държавите членки. Ако погледнем доклада на комисията от миналата година за е, Шенген, ще видим, че е направен сериозен напредък. По същество, предложението на комисията е балансирано. Там са включени мерки, е, които се съдържат в решението на съвета. Там се определи обхвата на мерките между държавите членки под координацията на Frontex. Но текста на комисията не стига до тук, не се ограничава само с това. Той настоява за наблюдение на границите, така че да няма незаконно преминаване. Регламентът пояснява понятието наблюдение на границите. То не се ограничава само до спирането на лица и недопускане на влизането им незаконно също така предвижда и оказване на помощ при тогава, когато лица изпадат в опасност. Разширяват се мерките за операции по претърсване и спасяване, но и разширява обхвата на ситуациите, които могат да доведат до необходимост от спасителни мерки. Осигуряват се материално-правни процедурни гаранции, така щото лица, които а, биват а, спасявани, трябва да имат защитени права. В заключение искам да кажа, че ние трябва да съдействаме да се приеме предложената процедура и това да стане бързо, е, искаме регламентът да се приеме бързо, за да замени решението, което се прилага преходно. Аз като докладчик ще положа необходимите усилия. Надявам се това да стане до края на годината. Призовавам докладчиците в сянка да ми помогнат а, е, в усилията да спазваме а, срока. Аз смятам, че ако не успеем до края на годината, ще започне предизборната кампания и няма да можем да приключим процедурата преди края на мандата. Не смятам, че това би било разумно. Сега, Докладчицът в сянка дойде. Имате думата. Комисията иска да излезе с проекто доклад. Всъщност комисията дойде току-що. Искаме сега да чуем нейната гледна точка. Благодаря, ще бъда много кратък ние се опитахме да, се, да придвижим максимално бързо напред това предложение. Проведахме консултации с държавите членки, с депутати и с Frontex. Целта е беше да съберем е, представените идеи за промени по същество новото предложение си поставя същите цели като анулираното решение, т.е. високо ниво на ефективност на операциите на Frontex по морските граници, насърчаване на максимално широко сътрудничество на държавите членки в дух на солидарност и не на последно място високо ниво на защита на правата на човека. Целите остават непроменени, същото въжи и за обхвата. Акцентът е върху операции, координирани от Frontex и по морските граници. Формата, разбира се, се променя, така че сега текстът, предложният текст е регламента на парламента и съвета. Старото решение на съвета беше реше, е, разделено на две части, задължителна и незадължителна. Сега ние предлагаме всички правила и регламента като цяло да бъдат задължителни. По същество, без да влизам във всички подробности, трябва да се подчертаят няколко елемента. Първо ние решихме да доразвием принципа за невръщането, за да отчетем важното решение на Съда по правата на човека да, защитим, да засилим защита в тази област. Освен това, държавите членки е, да имат единно разбиране за това как се прилага този принцип. Също така е, предложихме допълнителни детайли на операциите за претърсване и спасяване. А също така и уточнихме приложението на тези принципи на практика, така че всеки, който има нужда от спасяване, да бъде спасен. И последното по същество преразгледахме правилата за слизане на брега, за да бъде спазан на международния, да бъде спазано международното право, но и да има ясно задължение между държавите членки за взаимно сътрудничество, да бъдат, когато, да бъдат свалени на брега мигранти, да се осигури тяхното здраве и безопасност. Ние искаме да се нещата да бъдат придвижени напред бързо. Казахме същото и на съвета. Искаме да се замени анулираното решение в интерес на правна сигурност. Председателството иска ли да каже нещо, господин Дуайер? Добро утро, благодаря господин председател, съвсем накратко. Съгласен съм с казаното от докладчика и е, искаме това досие да бъде е, приключено е, в максимално кратки срокове. Това е председателството държи на това. Е, комисията и докладчика очертаха съдържанието и детайлите на предложението. Що се отнася до процедурата, досието беше представено на вниманието на Frontex, на работни групи в Frontex. Както казах, за нас това е приоритет. Ирландското председателство заедно с това скоро ще приключи и се надявам, че е, литовските колеги, които ще поемат от 1 юли, също ще включат това досие сред своите приоритети. Госпожа Келер вдигна ръка. Благодаря много. Благодаря на докладчика. Благодаря за ангажимента му да се придвижи досието максимално набързо. Благодаря на комисията за това, че представи документа разпоредбите, свързани с правата на човека, са много положителен сигнал. Имам няколко въпроса. Пета страница на общия текст. Там се казва, че хората трябва да бъдат информирани за това къде ще слязат на брега да... и така нататък. Искам да знам какво ще стане, ако, възраж... ако те възразят срещу това, че ще бъдат свалени на определен бряг. четвърти член, алинея трета се казва същото. Те имат възможност да изразят своите причини. Как се определя възможността? Дали чакаш да ти представят възможността или ти трябва активно да поискаш? Четвърти параграф за, относно специалните потребности на децата. Тук думите допускат различно тълкуване по член 7. Има езикови въпроси, имат решение или може да имат, да получат разрешение да прекусят границата и така. Член 7. Ако има основание да се подозира, че корабът е и така нататък. Чудя се каква е разликата между разумно подозрение и основание за подозрение. И по член 9, точка 9, Центърът за координация на спасяване. Кой център? Контакт може да означава различни неща. Изпращам сигнал но не съм сигурен каква, какъв ще бъде отговор. Не трябва ли да направим нещо, да се премахне двусмислие? Това са моите въпроси. Преди да дам думата на комисията, видях, че госпожа Викстрюм вдигна ръка. От името на Ауде, искам да кажа, че много се радвам, че имах възможност да работя с вас, господин Коелю, и приветствам предложението, ужасните сцени, на които бяхме свидетели хора, които се давят в морето, защото когато искат да дойдат в Европа, това е позор за всички нас. Това е трагично. Хората са толкова отчаяни, че се качват в несигурни лодки без сигурност. Но след това разбираме, че държави членки са установили наличието на подобни лодки, но не са направили нищо. Нека да обърнем внимание на доклада на съвета на Европа. Този доклад съдържа пример за 62-ма загинали. Могли, могло е да бъдат спасени, тъй като сигналът за беда е бил забелязан, но не му е било обърнато внимание нито от рибарска лодка, нито от военен кораб, нито от военен хеликоптер. Проблем е, че имаме различни правила и дори противоречиви правила. В неотложни ситуации, когато става дума за човешки живот, тези трудности биха могли да се преодолеят. До сега това не се оказва вярно. Ето защо е крайно време да направим нещо. Ние действително трябва да се стремим към намиране на решение, трябва да координираме правилата си и те да бъдат пределно ясно. Не трябва да има никакво съмнение за това кой носи отговорност и какво да се направи в такива ситуации. Когато дадахме нов мандат на агенцията Frontex, всички дейности на тази агенция трябва да бъдат оглеждани внимателно от гледна точка права на човек. И някои дейности трябва да бъдат прекратени, ако се има основание да се смята, че ще бъдат нарушени правата на човека. Помня колко се борихме това да влезе в текста. Сега вече е там и трябва да се спазва. Агенцията играе важна роля, тъй като държавите членки се оказаха неспособни самите те да поемат отговорност. Ситуацията в Средиземно море е особена и ние имаме нужда от общ европейски подход, а да не оставяме на държави членки в района. Няма да навлизам в много подробности, но ще спомена няколко притеснени. Първо трябва да се изясни, че принципът за невръщане обхваща всички, не само беженци, търсещи обежища. И този принцип трябва да се спазва. Второ, трябва да се поясни, че когато не може да има трансфер, тъй като рискът си е риск от нехуманно отношение, член 3D в новия регламент Дъблин, по който толкова дълго работи, той засяга трети страни и страни от Европейския съюз. Три. Трябва да се направи оценка на потребностите от защита на лице, което не, не може да се прави на борда на кораба и не, лицето не може да бъде свалено на брега, ако има опасност да бъдат нарушени основните права на лицето. Това предложение вече беше забавено по различни причини. Ето защо аз се притеснявам от а, слуховете, че съветът и новото председателство няма достатъчно амбициозни приоритети. Надявам се, че не е така. Подчертавам необходимостта да се направи нещо и се надявам, че литовското председателство и съветът ще включат това досие в своите приоритети, за да постигнем напредък в интерес на всички нас и в интерес на на защита на репутацията на Европейски съюз, комисията. Сега към комисията бяха зададени няколко въпроса. Well, thank you, uh, and thank you for the questions. Uh, maybe one thing in general that I should have mentioned from the beginning, it's indeed... Uh... В самото начало трябва да кажа, че това предложение трябва да се чете заедно с новия регламент за Frontex и, и разпоредбите за гарантиране на правата на човека. Те се допълват взаимно. По по-конкретните въпроси, член 4 и принципа за невръщане, възраженията, които биха отправени от човек качен на морето, трябва да се реши дали има опасност от нарушаване на този принцип. Второ, унези, които са качени, трябва да има възможност да участва в оценката на неговите обстоятелства. В момент може да се окаже трудно това да стане на борда на кораб в открито море. Но в този член се казва, че ако не може да се направи тази оценка, не, лицето не може да бъде свалено а, но в определена страна. По отношение на специалните потребности, много е трудно да се даде конкретен пример за всяка възможна ситуация. Един пример, например, спасява се голяма група лица, 30, и има 5 души, които попадат в тези категории, имат нужда от неотложна медицинска помощ. Тези 5 лица трябва максимално бързо да бъдат качени от хеликоптер и да им бъде оказана помощ. А, а, превозването на останалите ще продължи малко по-дълго. Държавите членки трябва да обръщат внимание на този принцип, но да не забравяме, че ситуациите могат да бъдат най-различни. В член 7 има печатна грешка. Има ли разлика разумно подозрение и достатъчно основание за подозрение. Не, няма разлика и накрая контакта с Център за координация на спасителните операции. Приема се, че Центърът ще отговори на съобщенията, изпратени от съда и ще се координират спасителните операции. Надявам се, че успях да отговоря на тези въпроси. Ако не, а, съм на ваше разположение. Няма. Господин, господин Коелио. Благодаря на комисията. Благодаря на докладчиците в Сянка. Искам да подчертая това, че е много важно да работим бързо. До сега докладчите в Сянка показаха, че могат да работят бързо. Знаем, че докато регламентът не бъде одобрен, старото правило ще продължи да се прилага. Благодаря ви. Това е предвиждаме Следващата ни точка е положението в Унгария. Имам още половин час. един път и ние да сме по-бързи, да направим една почивка. Просто исках да ви кажа, че Руи е на път към залата. След една минута ще бъде тук. I, I, I, I, I suggest anyhow, if you, if you don't mind, Frau Keller. Ами, ако нямате нищо против, госпожо Келер, Нека все пак е, да вземем предвид и останалите членове на комисията, които предполагат, че обсъждането ще започне в 11.45, да направим тази почивка и да пием едно кафе навън, например. Благодаря. Are we all set? Готови ли сте, колеги? Нека да продължаваме. С работата си по точка 9, а именно положението с основните права в Унгария. Докладчикът е нашият колега Руи Таварес и трябва да обсъдим измененията към проекта доклада, които са 551 на брой. И така, ще е, Ще чуем първо господин Таварес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Вярно е, че имаме около 500 изменения. Има много повторения обаче между измененията, така че реалният им брой е по-малък. Благодаря на всички колеги, които изпратиха изменения за приноса им. И а, съм готов да работя по стандартния начин, да разработим компромисни изменения и така нататък. По доклада се получиха коментари и от унгарското правителство. Имаше някои от тях, които според мен, е, допринасяха към доклада, тъй като го актуализираха и аз вече съм ги интегрирал в текста. но иначе като цяло имаше е, документ от унгарското правителство, имаше обсъждания по доклада, имаше допълнителни коментари от неправителствени организации, които навлизаха в още по-големи подробности по коментарите на унгарското правителство, така че коментари по коментарите, това са текстовете, които получихме и смятам, че е, много внимателно е, разгледахме становищата на всички тези заинтересовани страни. И по никакъв начин е, не сме пренебрегнали позицията на който и да било. И така, всички, които са работили по тази тема, знаят, че тук става дума за сериозна промяна в а, правната рамка. Можем да навлезем в повече подробности по измененията. Основният елемент тук е новият закон за национална сигурност. Във връзка с доклада изисках официален превод от унгарското правителство на този закон, в който се предполага някои категории от висшестоящи държавни служители, включително съди и прокурори, които се занимават с поверителни теми, дипломати и ръководители на държавни агенции, да бъдат наблюдавани и следени два пъти годишно за до 30 дена. Това включва на прихващане на разговори, прихващане на имейли и прочие. И се предполага и кандидатите за такива позиции да бъдат следени за малко по-малък период от време, около месец, ако правилно се изпълням. Този закон вече е получил одобрение, в, е, е прият в парламента. А, и аз чакам неговия официален превод. Мисля, че има сериозни проблеми и с е, правото на личен живот, и с разделението на властите. А, защото може да се стигне до уволнения на служители на съдебната система. И тук също е много важно да се види какви са компенсациите предвидени за лица, които могат да бъдат уволнени във връзка с разпоредби на този закон. И така, по измененията. Имаме два типа изменения. Има оточнения и допълнения към доклада. Някои от измененията не променят кой знае какво и Самият аз съм подал някои изменения, които да уточнят нещата по-добре, а именно да се уточни, че става дума за процедурата в парламента, а не общата процедура, включваща и общественото допитване. Та процедурата в парламента е отнела един месец. Един месец или 35 дена, това не е, е голяма разлика. Оттам нататък има и още един друг тип изменения, искащи заличаване а, с съответни аргументи. В някои случаи обаче тези заличавания не спазват а, натрупаната практика в нашата комисия до тук. Ето, например, по отношение на точка П от преамбила. Ако го заличаваме тази точка, това не е проблемно, обаче ако става дума за заличаването на позоваването на член от закона, в който се оточнява разделянето на, разделението на властите, зачитането на легалността, прозрачност, демократичен процес, Ораторът говори прекалено бързо и не е възможно да бъде преведено всичко. Принципите на демокрацията и прочие, и прочие. Не мога да разбера защо се иска заличаване на този текст. Това е текст, който е много характерен за начина по който работим по принцип в нашата комисия. И в крайна сметка това е работата на нашата комисия по друг начин се работи, може би, в Афет или Дроа, но не мога да разбера защо изобщо може да се заличава настояване на подобни принципи за държавите членки на Европейския съюз. Още нещо. Що се отнася до безпокойствата, свързани с експедитивността на законодателната процедура? В 23-та точка казваме, че съжаляваме, че приемането на този закон и е, е не е свързан с, е, консенс, е, с търсенето на консенсус, което би трябвало да е характерно за съвременен демократичен процес. И така, тук е, всъщност коментираме върху това, че опозицията в парламента бе изцяло против този закон. И така. Това са основни неща. Има други заличавания, които искат да се заличат 5-6 страници от целия доклад и по този начин някои от основните елементи на доклада да бъдат изтрити. А, това са нещата в общи линии по измененията. Може би е добре да чуем колегите, които са подали тези изменения. Аз съм на ваше разположение за въпроси и разяснения, а що се отнася до по-нататъчните процедури, целта ще ни е да договорим компромисни изменения. Методологията ми ще бъде следната да договорим един набор от компромисни изменения. Да кажем 10, и ако успеем да постигнем това, да преминем нататък към други компромисни изменения. Ако се срещнем затруднение, тогава ще се гласува по всяко отделно изменение. Благодаря, господин председател, благодаря, колеги. Благодаря много за коментарите по измененията. Нека да изслушаме докладчиците в сянка. Самият аз съм докладчик сянка, но нека първо да чуем останалите политически групи. Господин Енгел, заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ето на, лека по лека се доближаваме до крайната си цел. Имаме не само доклада пред себе си, но и множество изменения. Изменения, които, ако ги разгледате по-внимателно, продължават да отразяват сериозността и конструктивният подход, който повечето от нас възприеха по време на този процес. По никакъв начин, разбира се, тази сериозност не прикрива разликите в позициите ни по няколко основни въпроса и именно по тях ще се съсредоточим в предстоящите ни преговори по компромисните изменения. Искам да направя няколко коментара именно по въпроса за позициите, без, разбира се, да крия и собствената си позиция. Самият аз а, съм подала множество от тези изменения за заличаване, споменати от докладчика. Ще обясня защо. Озовахме се в положение, в което сроковете са доста кратки и за представянето на доклада, и за представянето на изменения. Аз лично бих желал по-скоро да се заличат 50 абзаца и да се предложи текст, който да ги замести. Но във времето, с което разполагахме, това не беше възможно. И така, за това, когато обмислях измененията, които искат заличаване, моят е, аргументация беше следната. Добре, това може да се каже, но може и да не се каже. Необходимо ли е да се каже? Ако не е необходимо, дайте да го заличим. Има няколко абзаца, по които много смело съм предложил заличаване, но на практика то е защото има възможности за альтернативни формулировки. И ако се приеме по-различна формулировка на съответния абзац, бих, мог, бих могъл да го приема. Това означава, че няма стръвно да се боря за всяко едно изменение за заличаване, което съм подал. Сега, по другия въпрос, защо се заличава нещо, което е самоочевидно? Ами, моят отговор е точно защото е самоочевидно. Ако е нещо, ако нещо е самоочевидно, за мен не е необходимо да се споменава изрично. Защо трябва да се е, упоменава всички подробности на функциониращата демокрация. Ние всички знаем за какво става дума. В крайна сметка това е една държава членка на Европейския съюз, в която никой не е заявил на този етап, че е, демократичността се разпада. И за това ми се струва излишно да обясняваме какво е демокрация. Не е необходимо повторно отново и отново да изглеждаме списъка на демократичните особености. В крайна сметка, в Унгария има демокрация. На второ място. Искам във връзка с други предложения за заличаване да изрази позицията на своята политическа група във връзка с фактическата ситуация. Защото в крайна сметка нещата могат да се тълкуват различно. И за мен тълкованието а, е много важен въпрос. Има мерки, които се тълкуват по един начин от а, европейските институции, а, неправителствени организации и прочие, и в отговор на тези тълкования, унгарското правителство винаги е реагирало и е предоставило своето обяснение, своето тълкование и начина по който то разбира съответния законодателен текст. Така че, мисля, че не всички формулировки са необходими. Но така, а, нека отново да повторя, там където съм подал изменение за заличаване, това не означава, че не съм готова да приема альтернативно формулиране на взаца. И сега, що се отнася до цялостната насока на този доклад? Всички знаете, че като докладчик сянка от е, ЕНП, моята цел не е да създавам пречки. Но защото знаете, че по някой път, във връзка с политическата принадлежност на участниците, нещата се осложняват. И все пак, тук с този доклад имаме една възможност и е от интерес на докладчика да се възползва от нея, да зададем едни европейски насоки за вземането на решение а, в конституционен план – по-добре е да направим това, отколкото да стигматизираме практика в дадена държава членка в момента. Има въпроси, по които Европейската комисия е активна. А, аз не мога да кажа, че Европейската комисия винаги е права, но все пак Европейската комисия си има своята роля и тя си я изпълнява и това е несъмнено. Оттам нататък обаче е въпросът как се тълкува политически всяко предприято действие. И тук смятам, че е по-добре да възприемем различен тон. Не да сплашваме, а да предлагаме альтернативни решения. По този начин, с случая, по който работим заедно, можем на практика да разгънем нещата и да разработим една обща европейска перспектива за справяне с подобни ситуации в цяла Европа. Ако постигнем това, ако успеем да изградим една действителна европейска формулировка за това, как трябва да е, изглежда една конституция и така нататък, това ще е много по-ценно. И така, това е доклад за Унгария. Това е вярно. Но същевременно в много ситуации се оказва, че въпроси, които сме определили като обезпокоителни, биха били обезпокоителни в много повече страни в, от, и, и не само в Унгария. Това е поради европейският подход за прехвърляне на и тук можем да разработим европейски подход за прехвърляне на общите насоки в, в конкретна практика. Това е а, моето желание. Очаквам да работим а, добре и да уточним нещата. Благодаря. Госпожа Сипо. Sorry. Thank you, President. I don't want to go to... Благодаря господин председател. Не искам да навлизам в твърде много подробности по измененията. Нашият колега Тавареш вече спомена някои от тях. Но искам да се занимая с няколко основни въпроса, които трябва да не забравяме, когато обсъждаме измененията едно по едно и евентуалните компромиси нататък. Съгласна съм до известна степен с колегата Енгел, който каза, че ако искаме да направим проверка за основните права и демокрацията във всички държави и членки, то във всяка една държава членка ще намерим за какво да се захванем и какво да критикуваме. Затова е много по-добре да има един вид индекс на основните права и да се прави такава проверка. Да, във всички държави членки. Но тук е, трябва да имаме предвид, че когато говорим за Унгария, не говорим само за един проблем, за един въпрос, който може да заслужава критика. В Унгария се, е, се вземат множество решения, едно след друго, и се опитваме да Разговаряме с властите в Унгария, с правителството. Аз лично два пъти съм имала възможност да разговарям с членове на унгарското правителство. И когато такът разговорите, е, е, те не се интересуват от е, въпроса защо се правят тези промени, е, не, няма аргументация за това, защо тези промени ще са от полза за Унгария. А вместо това, е, правителството контратакува и казва, ама защо чак сега започвате да ни критикувате? Защо точно сега? А, защо сега сте ни набелязали? Помислете си, и 2007 им е имало защо да ни критикувате. Е, аз на този въпрос не мога да отговоря. Не съм била в парламента 2007 година. Въпросът е обаче, че сега, когато видим някои проблеми, а, сякаш нямаме право вече да критикуваме. А всъщност помислете си, съгласно Лисабонския отбор, договор, не само, че имаме право, имаме задължение да го правим и сме длъжни да проверяваме случващото се с правата на човека във всички държави членки. И така, Силно се надявам, че можем да постигнем такъв резултат от нашия дебат, че да бъдат чути всички гледни точки и докладът да не бъде само доклад на левицата. Тази година имаше критика от Европейския съвет – за твърде Левичаския уклон на доклада. това, е много, това е въпрос, който трябва да вземем предвид, защото целта не е да изгоним Унгария от Европейския съюз. Аз много се радвам, че Унгария е член на Европейския съюз. Като си помислите през какво е минала, тя в исторически план е много добре това, че в момента е член на нашата Европейска общност, но същевременно сме длъжни да следим какво се случва там. И мисля, че е добре, че започнахме именно от е, този случай. Има и много други е, поводи за критика, разбира се, но а, е, трябва да проверим нещата във всички държави членки в крайна сметка. И така, надявам се, че решенията, които ще вземам, ще бъдат насочени именно към засилването на смисъла на ценностите на Европейския съюз и на смисъла на основните права. И това е въпрос, който е важен не само за Европейския съюз, важен е за всичко останало. Основните права са важни. Ако искаме други държави по света да се грижат за правата на човека, тогава ако ние тук, в собствената си територия, допуснем а, тежки нарушения на правата на човека, ето тук а, можем да критикуваме и Унгария, но може да се критикуват и други страни, тогава това не е добре. Председателят, нека да ви припомня, че до 12.30 трябва да приключим работата си днес, а пък списъкът на колеги, желащи да се изкажат, става все по-дълъг. И така за да можем да приключим до 12.30, имайте предвид ограничението във времето. Госпожа Викстра, Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Благодаря ви, господин Тавареш, за цялата свършена работа. Знам колко е трудно да се работи по тази тема. Е, трудно беше в началото и сега продължава да е трудно. И тук искам да ви обърна внимание на изменението на Алда, което иска да се започне процедура по член 7 алинея едно от договора, а именно държави членки, където не се зачитат е, основни права. Е, това е нещо, което се упоменава в тази точка, както и дилемата от Копенхаген. Е, страните, страните кандидатки могат да бъдат принудени да спазят изискванията и критериите, това е дилемата от Копенхаген. Кандидатките могат да бъдат принудени да спазят изискванията от Копенхаген, но не и държавите членки. Нещата в Унгария са сериозни. Е, член 7 или не 1 трябва да се а, е, използва именно сега. За съжаление, както каза е, преждеговорившата колега, има ситуации и в други държави членки, в които които в които има нарушения. Държавите членки не трябва да могат да остават безнаказани, когато не зачитат основни права. И така. Що се отнася до член 7, алинея 1, сега е отличен на възможност да го задействаме. Също така искам да разбера как анализира комисията изменението на Конституцията. Тук трябва да вземем предвид и казаното от един от бащите основатели, а именно, че Европейският съюз не е създаден с цел да защитава правата на своите държави членки. Целта му е винаги да защитава обаче правата на своите граждани. И тук искам да ви обърна внимание на становището на Венецианската комисия по четвъртото изменение на Конституцията. Това е едно становище от три страници, което не трябва да бъде пропускано. Нека само да е, цитирам заключението на третата страница. Четвъртото изменение продължава съществуването на проблеми, свързани с независимостта на съдебната система и, сър... и създава сериозни затруднения пред евентуално преразглеждане на Конституцията в Унгария. Поставя под опасност конституционната система на контрол и проверки и се дава възможност да се използват множество кандидат, кардинални закони, които са прияти само от мнозинството. По този начин Конституцията може да се използва от правителството за злоупотреби и намеса в конституционните въпроси и в нормалното функциониране на политиката. И така, колеги, положението е сериозно. Дайте да задействаме процедурата по член 7, алинея 1. Сега, госпожа Ернст. Но имайте предвид, че 12 е и 15. Благодаря. Преди всичко, моля да извините госпожа Вержа, която е докладчик сянка от нашата група, но искам да ви изложа нейното мнение. Ние подкрепяме този доклад и смятаме дори, че е от най-важните доклади по собствена инициатива за този мандат и за тази комисия. Именно така трябва да се възприема този документ. Смятаме, че държавите членки трябва да бъдат предмет на разглеждане на техния конституционен ред. И това не се отнася само до Унгария, до много други държави членки. Ако се прилагат едни и същи правила, трябва да се прилагат те не само към държавите кандидатки за присъединяване, а и към държавите членки. за да бъде действаща демокрацията. Всъщност демокрацията не действа в Унгария и за това някои очевидни елементи трябва да бъдат включени в доклада. Що се отнася до измененията? 25-то изменение е изключително важно за нас. Когато говорим за общи ценности и права в Европейския съюз, Смятам, че не трябва да се говори само за гражданите на Европейския съюз, а за всички граждани, независимо дали са граждани на Европейския съюз или не. Също така по отношение на вероисповеданията трябва този аспект също да бъде отчетен. 76-то изменение е също изключително важно за нас, защото тук се посочват е, посочва се потъпкването на процедурите в е, е, на Унгария и не може да се извършва консултация само с една от партиите. И ако се обсъжда закона за медиите, трябва да се отчетат е, всички оператори, защото един от операторите с отнет лиценз. Не винаги се говори за нарушаване на договора в економическата материя, но смятаме, че трябва да се вземат преди всички европейски ценности. Смятам, е, че в 378 изменение на мен е на добра формулировка. Е, препоръките към комисията са много добри. Ни не можем да говорим само за член 7 от договора. Това не е достатъчно. Смятам, че трябва да се установи система надзор и на проследяване на спазването на е, основните ценности. Това би следвало да бъде конкретизирано в доклада. Госпожа Гал, много ви моля по-стегнато, защото ако всеки говори по 7 минути, няма да успеем да се справи. Ще се опитам да бъда кратка. Докладчикът спомена, че сме заличили много точки. Да, ние поискахме да бъдат заличени всички точки, които са тълкуване. Споменахте втори член, но ние проверихме и включихме това, което фигурира вътре и заличихме интерпретацията. Също така поискахме да се заличат всички въпроси, които не влизат в компетенцията на а, тази парламентарна комисия, а не на Европейския парламент. Не знам дали искате да навлизате в, дали ще навлизате в а, компетенциите на националните парламенти и как ще реагират вашите колеги. Също така заличихме тези точки, където според нас комисията се държи като трибунал. Това разбира се не е приемливо и искам да подчертая още един път да кажете, че в страната има нарушаване на основните права, госпожо Викстрем, и да го повтаряте без да има доказателство, че правата са нарушени това, което чуваме, са общи неща. Има много изменения, в които искаме да покажем, че има фактически грешки и, дост, и те не са малко. И както изкривяване на фактите. И те става дума за ваше тълкуване на определено дело. Това са субективни неща и можем да погледнем на нещата от друга гледна точка, да се позовем на друго тълкуване и тогава картината се променя, така че има много субективни неща тук. Внесахме и изменения за всички разпоредби, в които е ясно, че същата практика, която фигурира в други държави членки и никога не повдига въпроси, сега се превръща в, проблемна област за Унгария. И защо неща, които са били в сила в миналото, не са били критикувани? Това показва, че пред нас е представен политически документ. Ако правителството беше социалистическо, всички практики, които е, съществуват от 90-те е, години насам, нямаше да бъдат е, проблем. Да, документът е политизиран, прилагат се двойни стандарти, Спирам до тук. Благодаря също. Благодаря за усилията. Ще помоля господин Вайденхолцер за същото. Доколкото разбирам, трябва да бъда кратък. Три основни елемента. Дебата вече а, беше проведен а, по отношение на критериите от а, Копенхаген. А, е, спомена се и член 7. Нямам е, намерение да се впускам подробности. Но фактора време има решение от февруари 2012 година, повече от година, и на времето се взе решение е, по някои аспекти, но междувременно нищо не се случи, а е, наблюдаваме промяна, еволюция от тогава до сега, така че е крайно време да изготвим становището. И ако не бяха настъпили, т.е. ако не бяхме протакали, нямаше да се случат тези е, събития в Унгария. Е, до преди няколко години имаше подобна ситуация в съседни държави с които е, доведоха до една, бих нарекал, психопатологична ситуация. Е, напълно е, разбирам е, факторите за тази промяна, но това не е типично унгарско явление. И имам усещането, че все повече нещата се съсредоточават в два аспекта. В едно изменение се посочва, че и Австрия приема някои изменения в Конституцията с квалифицирано мнозинство от две трети но трябва да се промени тази ситуация, а подобена дискусия ни води там, където изобщо ни искаме да отидем. И може е, да бъде заразен този резултат. И още едно изменение, което също посочва е, тези е, държави с е, квалифицираното мнозинство. Истина е, изключително важно решението, което се приема от Конституционния съд. Е, наистина тук не става дума само за Унгария. Това е доклад, който трябва да обхваща всички държави членки, включително и моята. И в никакъв случай не трябва това да бъде насочено само към Унгария. Много ви моля, съобразявайте се с времето. Що се отнася до заличаването, ние поискахме да се заличат разпоредби, свързани с фактически грешки, с нелогични разпоредби, също така едностранни неща. В, там се казва за основополагащите закони, че те не са част от конституционния ред. Също така има правни грешки, които бихме искали да премахнем от текста. Точка 12. Там се казва, че ограничаването на юрисдикцията за бюджета би довело до отслабване на конституционните гаранции. По новите изменения, които внасям, това са точки, които според мен са политически отсветени и заблуждаващи. Например, когато се казва, че престъпленията, свързани с омразата, са се увеличили, без обаче да се казва за расистки убийства в Унгария по време на социалистическото правителство включването на тези параграфи в оценката всъщност говори за нетолерантност, нетърпимост към правителството. Аз не съм съгласна с това. Нека да погледнем също така новите закони за забрана на паравоенните групировки, е, критиката срещу Холокоста, наказанието за език на омразата. Е, мисля, че и тук е, има много пристрастие. Унгария не само включва най-бедните малцинства, сред своите приоритети, но в сравнение с другите държави членки, те са предмет на особено внимание. И Унгария е единствената страна, в която достъп до европейските фондове са обвързани с наличието на разпоредби за равни възможности и права. Освен това, има партньорство с избраните ромски представители. И всичко това е факт. И аз съм против онези части от доклада, които са свързани с произволни изисквания, които нямат нищо общо с действителността. Господин председател, преди да премина към същество, искам да кажа нещо друго. Е, до година ще има е, избори е, за парламента. Мисля, че всички следят анкетите, които се провеждат и виждаме какво става с крайната десница. И тук а, трябва да има компромисни предложения, защото не искам а, да се развива евроскептицизма в Унгария и изобщо в Европейския съюз. Много добре си спомням какво се случи през 2010 година по а, резолюцията за ромите, а, защото а, в французите а, а, казаха масово, не искаме Европейския съюз да ни диктува поведението. И това, което искам да кажа по този доклад е, и вече съм го казала, не може а, да се прилага двоен стандарт. Има мерки, а, които а, виждаме и във Франция, а, и из, е, промен, промените в избирателната система, правителството променя е, избирателната система във Франция. Не, че е, критикувам социалистическото управление и предишното направи това, и никой е, нищо не каза тук в нашата комисия. Във Франция това е практика. Година преди изборите се променят е, избирателните райони и тук е, в комисията никой не се очудва това, но се очудваме, когато става в Унгария. Е, също така по е, рекламната е, кампания, свързани с изборите, е, не е много уместно да се критикува тук само Унгария. И е, е, много уместно изказването на колегата социалист от Австрия. Нека да си спомним какво стана преди няколко години, когато Хайдер не влезе в коалицията. Така че малко трябва да се намали натиска по тази тема. И що се отнася до НП, прилагането на член 7 не може да бъде е, прието от нас. И за по-голямата част от делегациите, казвам, аз също бях в пленарна зала е, при изказването на министър-председателят, е, който каза, че ще се направят измененията, които се е, препоръчват. Вярвам, че наистина тези изменения ще е, станат факт, след като беше дадено такова обещание. Благодаря, госпожо. Но съвсем накратко. Вече нямаме време. Ще бъда пределно кратка. Дебатът е изключително уморителен и пропусната възможност. Онези, които казват, че е несправедливо, че не сме критикували предишни унгарски правителства и други страни, онези, които казват, че това води до отрицателна реакция, всичко това е вярно. Само, че то по никакъв начин не означава, че не бива да обсъждаме въпроси, които съществуват не само в една от държавите членки, а в няколко. Госпожа Матио каза, че е жалко, че избираме, че действаме избирателно с една страна. Нека да ви напомня нещо от пред няколко години. Аз лично предложих, защото тогава беше проблем свободата на медиите, да има доклад на Агенцията за основни права за всички държави членки, за да избегнем онова, което казвате. Но вие отхвърлихте това предложение, така че вие пропуснахте възможност да разширите фокуса, така че да бъдат обхванати всички страни. Този дебат е, не, е безсмислен, до никъде не ни води. Е НП трябва да бъдат малко по-отворени. Има отрицателна реакция, да. Разбирам това. Не съм австрийка, не съм унгарка, но мога да си представя реакцията. Ако обаче това означава, че ние не можем да говорим за проблеми, свързани с правата на човека, върховенството на закона и демокрацията в държавите членки, е, какъв е смисълът тогава на Европейския съюз? Разбира се, че боли, разбира се, че е трудно. Никой не спори. Само, че нямаше да водим дискусията за комисията, която се намесва при нарушение на правилата за държавната помощ. Тогава никой не се сърди, че само една държава членка попада в фокуса на вниманието. Сега има много реакции. Да, господин председател, това е последният ми коментар и въпросът е важен. Аз вярвам в честността и почтеността на всичките си унгарски колеги. Само, че започвам да се уморявам от всички обвинения в смисъл на политическа мотивация, конспирация. Правителствата на ЕНП са много малко. Много ми е неприятно, когато колеги поставят под съмнение моята етичност. От, от моя страна моето поведение по никакъв начин не е политически мотивирано и не бива да допускаме такива обвинения. Съвсем накратко, защото ще си пропусна, само, ще си изпусна самолета. Ливия, мисля, че доклада за политиката спрямо ромите е по, е, ситуацията е по-различно. Вероник, проблемът не е наличието на антиромски, антисемитски, антиевропейски настроения в една страна. Проблемът е когато има... Те се подкрепят от правителствата. Присъдиха се награди на журналисти, които са открито антисемитски, антиромски настроени. Същото въжи за антисемит, на когото беше присъдено повторно погребение с почести. Ето тук са двойните стандарти. Има едно европейско лице, има едно чисто унгарско лице. Господин Тавареш, както казах, аз съм докладчик в сянка, но а, ще се огранича до няколко коментара. Разбирам, че тук е необходимо да се постигне баланс между изменения, които са многобройни, повече от 500, и са противоречиви, защото всички те са в различна посока. Трябва да има баланс. Аз изразих е, притесненията на своята политическа група като докладчик в Сянка по избирателни системи, е, електорални права и правомощията на Конституционния съд. Конституционния съд е, излезе с постановление по измененията, наложени от управляващото мнозинство, по-конкретно във връзка с съдебната система. По-конкретно прехвърлянето и разпределението на делата. Венецианската комисия обърна специално внимание. Не на последно място, в много конституции е, се предвижда квалифицирано мнозинство за промяна на Конституцията. Два трети две трети да, само че когато това се прави толкова бързо и толкова често, и когато мнозинството, без да се колебае, предвижда възможности за политически промени, тогава не можем да не говорим за сериозно пренаписване на разпоредбите. И Европейския съюз не може да си затвори очите на нарушенията на правата на човека. Както беше казано в доклада на Флашикова Бенова за основните права в Европейския съюз, винаги когато има сериозна конституционна промяна за толкова кратък период, трябва да се е, направи така, че да се провери дали са спазени разпоредбите от Копенхаген. Господин Тавареш, благодаря ви много. Ще бъда съвсем кратък. Колегите разбират, че няма как да навляза в подробности по всички точки. Първо, нека да обсъдим идейните неща. Разбирам защо не трябва да навлизаме в нещата по, по философски начин. Разбирам релативистските е, коментари. Е, винаги може да се каже, че има много различни възможности да се тълкува понятието върховенство на закона. Честно казано обаче, за мен това е твърде релативистичен подход за нашия парламент. Също времено трябва да се въздържаме и от нихилистичен подход. Върховенството на закона, демократичните ценности, е, правата на човека, това са основни елементи в Европейския съюз. Ако приемаме всяка една е, възможност за различно тълкуване на понятията, свързани с върховенството на закона и прочие, тогава това е не само релативизъм, а чист нихилизъм. Сега, по отношение на настояването на госпожа Гал да се премахне субективния подход към, а, в доклада. Всъщност самият аз съм направил няколко изменения а, също с такава цел. Целта е наистина да не е субективен този доклад. Същевременно и вие сама използвахте изключително субективни понятия. А, е, използвахте прилагателни като а, е, трагични за, а, е, във връзка с мерките от, на, на други правителства, не на вашето. А, някои споменаха случая в Австрия. В Австрия обаче не става дума за приложението на определен закон. А, и мерките там бяха преди Лисабонския договор. Преди, благодарение на Лисабонския договор, в връзка с основните права да бъдат въведени нови конкретни разпоредби и преди, благодарение на това, е изцяло да се а, промени начина на работа по основните права по, в Европейския съюз. Вече, а сега има закони, много закони. А, 500 закона, има 49 кардинални закона. И във връзка с точки А, Б и А, С от прембюла. Това, което казваме там, е, че в Унгария а, се, а, 26 области, в които могат да бъдат въвеждани кардинални закони. Това е факт. Това е една едно фактологическо изречение. 49 са кардиналните закони, е, прияти в рамките на година и половина. Огромен брой и повечето от тях са призна... прияти без участието на позицията. Ние просто заявяваме, че 49 закона са прияти. И точка. Не казваме нищо за позицията. Това е чисто фактологически Френски цитат. Мотив Б се позовава на Лисабонския договор, на традиционните е, конституции на държавите членки и е, Европейската конвенция по правата на човека. Това е един от копенхагенските критерии и една от основите на работата ни в Европейския съюз. Това всъщност е, е правно основание за нашата работа. Бе цитирано и становището на Венецианската комисия. Все още не разполагаме с официалния му вариант. Разполагаме само с публикациите в медиите по този въпрос. И искам да кажа, че в това становище се надхвърля на това, което аз правя в доклада. Там се казва, а, че има атака срещу основни норми. Така че а, предложението на докладчика е да не се прибързва към използването на член 7, предложението да се премина към междинни мерки за постоянно наблюдение – не винаги съм съгласен с канцлера Меркел, но в този случай съм съгласен с нея. В крайна сметка има сериозни е, поводи да се притесняваме за върховенството на закона и основните права. А, самата тя а, каза, че е добре да се приложат някои междинни мерки за проследяване на тези области. И накрая във връзка с писмата на от а, Германия, Австрия, а, Дания. А, бях помолен да изготвя а, един коментар за това а, какво би трябвало да се направи, ако има проблеми във връзка с член 2. И накрая, а, във връзка с казаното от госпожа Матия, а, има страни, в които е възможно да се променят законите за изборите в период по-кратък от една година преди изборите. Това е вярно, но същевременно няма случай да се промени и предизборния закон, и закона за съдебната власт, и закона за медиите. И след това да се въведе едно четвърто изменение – в което а, се уточняват а, принципи за прехвърляне на дела от един в друг съд. Законът вече е прият и има и други закони, които създават поводи да се безпокоим и за личната власт, а, за, а, извинете, за правото на личен живот и за разделението на властите. Благодаря на колегите, очаквам да работим добре заедно. Благодаря на докладчика. Ще продължим да следим тази тема, която е изключително важна и следващата седмица в Страсбург ще е, има извънредно заседание на комисията Либе в 19 часа, понеделник след обед, 10 и комисарят Малмстрам ще присъства там, за да говорим за Русия. Благодаря до понеделник.